Президент! Long. Ja, wir hatten es schon. Ja. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich, Добро утро, госпожи и господа. Откривам заседанието. Първа точка от днешния ни дневен ред е изявление на съвета относно правното основание за механизма за оценка на Шенген. Нека още в началото на заседанието най-категорично ви обърна внимание, че не е предвидена процедура за спонтанни изказвания. Колега Верховщат, äh, beruhigen Sie sich, Ihr Mikrofon ist an. Колега Верховщад, успокойте се. Микрофонът ви е включен. Няма да имате възможност да се изкажете нападателно днес. Добре дошъл от името на съвета господин министър Бьоцко. Добро утро и на госпожа Малмстрём. Договорих се с госпожа Малмстрем да й дам думата, след като се изкажат председателите на политическите групи. Първо ще дам думата на председателя на съвета на министри, вътрешните министри, министрите на правосъдието. Имате думата, господин Бьоцков. Форманд for Europaparlamentet, ærede medlemmer og ærede kommissær. Mange tak for muligheden господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа по повод е, дискусията на тази толкова важна тема. Става дума да се